Vale, dale, dale. Señorías, vamos a empezar la, la reunión de hoy. Primer punto, aprobación de la agenda. Да започнем. Първа точка – одобряване на дневния ред. Няма предложение, приемаме го. Тогава продължаваме с одобрение на протоколите от 6 септември, 13 септември, 27, 28, 18 октомври, 30 ноември, 13 януари, 17 януари, 24, 25 януари, 1 и 7 февруари. Няма коментари по тази точка, така че го считаме за прието. След което е точката съобщение на председателя el, orden de, asuntos a tratar hoy son consecuencia de la decisión de extender el hearing de, ayer. Днес продължаваме с решението от вчера да продължим изслушванията с националните парламенти del nombramiento de, de, del miembro del Ejecutivo. След което трябва да говорим по отношение на назначаването на член на изпълнителен съвет на Европейската централна банка. Ще отложим всичко останало до 28 февруари. Що се отнася до регламента за агенциите за е, рейтинг? 15 декември бе прието от парламента това решение и съответно раздадено на членовете на комисията. В съответствие с правилника, съответната ресорна комисия извърши контрол и предложи на парламента документа. Вие, разбира се, сте запознати с процедурите. Voy a dar la palabra al señor Ackerholm, Eh, eh, del Consejo, de eh, Gobierno Consultivo en materias estadísticas, cosa muy de moda en la crisis que estamos viviendo. Señor... На следваща точка размяната на мнение с е, председателя на Европейския консултативен съвет за статистическо управление. Имате думата, господине. Благодаря. Благодаря, че ми предоставяте възможността да ви запозная със средносрочния доклад, който всъщност е втори в поредицата от три доклада, които ще бъдат публикувани с цел оценка на статистическото положение и кондекса за поведение, както и изпълнението му. Доклада се основава на това, което Извършихме през предишните години адекватността на ресурсите и задълженията, които трябваше да изпълним. В сравнение с първия доклад, мога да кажа, че се опитахме да укрепим информационната база, с която разполагаме, базата данни. Изпратихме въпросник до националните статистически институти и освен това се обърнахме към редица участници в процеса, за да получим и външния поглед и перспектива относно положението, свързано с изпълнението на кодекса. Трябва да кажа, че не бях особено впечатлен от резултатите. Има известен напредък, но много трябва да се работи още по отношение на пълното изпълнение на кодекса. По-нататък, националните статистически институти не винаги мислят, че законодателството и нормативната база отговаря на практиката и може би участниците в процеса са още по-критично насочени, когато правят оценка на положението. Има напредък, разбира се, сега. До сега около 50% от действията, които са предприяти, са в ход, но, разбира се, има редица години, които трябва да продължава изпълнението. Направихме редица предложения как точно да продължим да работим тази насока по отношение изпълнението на правилата. Първо, изпълнението е малко бавно. Но и на второ място необходимо е да се промени нормативната база, особено там, където практиката отговаря на духа на кодекса, но не непременно нормативната база съответства на кодекса. Може би трябва да се увеличи и прозрачността това е вярно за взаимоотношенията, които съществуват между националните статистически институции и властите в страните. Това може да бъде едно основание за е, скептицизъм сред участниците в процеса, защото разбира се е необходимо да има такова взаимоотношение, но то трябва да бъде отграничено от административните задължения и дейности и професионалната сфера, а това не е съвсем ясно в много случаи. Освен това, би трябвало да се увеличи прозрачността по отношение на значаването и освобождаването от длъжност за генералните директори. Уточнихме, че има редица случаи, когато има едно а, съпътстващо явление на промяна в назначените директори и смяната на правителствата. Трябва да се разгледа този въпрос по-подробно. Освен това, по отношение на националните статистически институти и техния кодекс, като координатор е необходимо да истина да съществува ясен фокус на вниманието и освен това трябва да се има предвид и а, изграждането на национални а, консултативни съвети за статистическо управление, като например се следва примера на Франция, например и Обединеното кралство, по отношение на ресурсите изправени сме пред обстановка, при която много държави изпитват ограничения в ресурсите, но разбира се, трябва да знаем много добре, че има проблем, който зрее в тази област. Трябва да разработим нашите разчети. Необходимо е да се увеличава все повече използването на статистиката във всички области енергия, бедност, економика, финанси, образование във всички сектори. От друга страна, знаем, че има увеличаващ се проблем с бюджетите и бюджетните ограничения в Европейския съюз и несъмнено това ще създаде а, едно сериозно ограничение в областта и на статистическата дейност а, поради тази финансова обстановка, имайки предвид а, приоритетите. Трябва да обърнем внимание и на новите инициативи трябва да направим необходимото за увеличаване на резултатността от работата и това, разбира се, трябва да стане както на национално ниво, така и на а, трансгранично ниво и а, всичко това, което може да се постигне на, общностен, на общностно ниво. Бъдещите економии, разбира се, означава, че днес трябва да бъде инвестирано в този процес, което означава, че ще бъде още по-трудно да се инвестира в момента, имайки предвид дългосрочната перспектива и сегашното положение е необходимо да се работи по посока на ефикасността. За качеството. Най-малко се е постигнало в този сектор вероятно липсва ангажимент в тази насока. Би трябвало да се публикуват хармонизирани и упростени доклади по въпросите на качеството. Освен това, Необходимо е всичко това да бъде предоставено на широката общественост, защото сякаш съществува някаква несигурност сред участниците по този въпрос. В крайна сметка, качеството и впечатлението, което то ще създаде, ще бъде от решително значение за надежността и доверието в статистиката. По отношение на бъдещия доклад, който обаче започваме да обработваме на групата, мога да кажа, че ще разгледаме задълбочено идентифицираните проблеми. Освен това, ще анализираме по-подробно и някои от зададените въпроси от държавите членки. Също така ще имаме предвид и ще анализираме опита който придобихме вече в работата. Ще направим и оценка относно това как разглеждаме ролята на Консултативния съвет за статистическо управление, какво би трябвало да направи, какво прави в момента и ще се опитаме да включим всички аспекти а, в нашия окончателен доклад. Благодаря, господин председател, Това исках да ви кажа в уводните си думи. Sí. Carla. Thank you, Chairman. Since the... Благодаря. Ще използвам възможността да говоря народния си език, тъй като с председателя говорим на един и същи е, език. Надявам се, че светската кабина е готова да превежда. Благодаря. Благодаря за вашето изказване, което разбира се насочва вниманието към някои тревоги, но е добре да знаем, че е, вие ще ни информирате е, относно всичко това, защото разбира се политиците трябва да взимат своите решения въз основа на препоръка и информация. Чудя се защо то всъщност задържате още тази информация. Ние като депутати в парламента трябва да следваме процесите, да и получаваме информация. Очевидно много е извършено в тази област. Може би бихте могли да уточните нещо по този въпрос, за да можем да получим повече информация от своя страна, да окажем въздействие върху комисията, за да се предприемат нужните мерки. Важно е нези, които отговарят за взимането на решения в държавите членки, да бъдат информирани. Те също имат, разбира се, своите проблеми и тревоги. И бихте ли ни запознали с дискусиите, които се водят в съвета? Имам и някои по-конкретни въпроси. Работим по отношение на пакета за економическо управление. Със сигурност вие сте запознат с него. И в този контекст искам да кажа следното. Има идея, която в момента заляга и в пакта за стабилност и ръст, а именно съществува възможност да се налагат санкции за онези, които отказват да коригират грешките си. Е, това е макроекономически аспект на пакта за ръст и стабилност. Ние в парламента също така разсъждаваме относно това дали е възможно да се наложи еднократна санкция за онези държави, които фалшифицират е, или манипулират статистическите си е, данни които разбира се след това се използват и от другите държави членки за различен източник на информация. Бихте ли уточнили този въпрос? За какво става дума? Какви са тези а, неверни данни? А, много е трудно разбира се да се запише всичко това в а, нормативен документ ако се е изпратил грешна информация, ще има санкция. Тогава се задава, разбира се, въпроса какво означава погрешна или невярна информация. По принцип, съществува ли споразумение на политическо ниво, че това трябва да се направи? И въпросът ми към вас е дали всъщност това е възможно, защото трябва да има ясна дефиниция относно неправилна погрешна информация. Така че бихте ли, много ви моля, да ми отговорите на този въпрос. Благодаря. Аз ще възползвам от възможността и аз да говоря на шведски. Никога не съм го правил до сега, но хайде да видим какво ще стане. По последния въпрос, който зададохте, мисля, че е трудно. От, от една страна, всъщност е лесно да се установи е, е, що е то е, и дали е на лице е, е представяне на невярна информация. Е, по-трудният въпрос е за виновността, за намерението да е, се въведе в заблуждение. Нали, ако ще се въвеждат санкции, това е основният въпрос. И имайки предвид е, опита от последните години, сегаш е, подаването на невярна информация, на, на погрешна информация е, е, е нещо скъпо. Губи се доверието в провежданата економическа политика. И е, се се привлича все повече и повече общественото внимание. А, а и в бъдеще ще бъде така. И а, за онези, които представят неверни данни, за, за напред ще се окаже изключително скъпо. Това независимо дали те са го направили съзнателно или не. Просто цената на кредита ще им се а, покачи. И аз не съм много сигурен дали това е най-справедливото наказание. Може, разбира се, да се въведе административно наказание, но пазарът въобще няма да се интересува дали някой нарочно е искал да заблуди някого или не. Пазарът ще си каже, пратиха ни за зелен хайвер и, и и е, трябва да си платят. И, и съответно пазарът ще, ще вдигне цените. А сега какво биха могли да направят европейските депутати, Европейският парламент. Оглеждайки системата като цяло, очевидно е, че е, от една страна са на лице е, редица въпроси за надежността и, и за доверието, за достоверността на статистическите данни, постъпващи от националните статистически институти. А от друга страна вече доверието, с което се ползва по-нататъчната обработка на така предоставените данни на общо европейско равнище в рамките на Евростат при комисията. Разбира се, ако входящият материал не струва, честно казано, Евростат нищо не може да стори, за да поправи нещата. Тъй, че тук определено трябва да се подчертае необходимостта от максимална надежност на първичната информация, постъпваща от държавите членки. И макар и да има някаква възможност тук-там да се поуправят нещата, е, в Евростат, на общоевропейско равнище, според нас основното внимание следва да се насочи към националното равнище. И ние през последните няколко години активно работим в тази посока, е, е, опитвайки се да установим надлеж, надежно дали е, между националната уредба и постигнатите на общоевропейско равнище договорености има необходимата съвместимост, необходимата съгласуваност. Загрижеността, която все още е, храним, е, е, е, че на практика нещата стават твърде бавно. И тук парламентът би могъл да изиграе своята роля, като упражни натиск, като поддържа политическия натиск. Ние Коредолу знаем какво е необходимо. То е предвидено в споразумението, в договореностите. Сега просто е, те трябва да бъдат приложени на практика и то правилно. В контекста на разговорите между правителствата определено е, много внимание се отделя на, на бъдещата статистическа дейност, на, на нейното усъвършенстване и ние гледаме на това като на нещо положително. А то е и област, в която Европейският парламент би могъл да потиква работата в правилната посока. Най-важното нещо тук, според мен, е, че предвид случилото се преди малко повече от година, е, все още не сме устойностили цената на е, слабата статистическа отчетност. Става въпрос за Гърция, за, за, за случая с Гърция и за всичко около него. Виждате, цената може да се окаже неимоверно висока, когато пазарът реши да си върне за това, че са го въвели в заблуждение. Благодаря, господин председател. Бих искал да се възползвам от възможността да, е, да, да задам въпроса за е, някаква реакция от ваша страна. Гърция, Гърция знаете, нещата излязоха извън контрол. И целият този въпрос за налагането на санкции на една или друга държава членка се основава на точната, на прецизната статистика. Тук се предлага едно изменение, съгласно което държавите членки, които не подават точна статистическа информация, ще бъдат глобявани за бъдат налагани санкции под формата на глоба или, или нещо друго, аз мисля, е, ние трябва да, да се осланяме отново на идеята, на понятието за обективна отговорност. Е, що се отнася до политическата отговорност, разбира се, Евростат и парламентът би трябвало да боравят с тези понятия. А, а националните статистически служби и статистически институти следва да бъдат под а, а, наблюдението, под контрола на Европейския парламент и просто друг начин да бъдат принудени да си вършат работа, освен санкциите, освен глобите, мисля, няма. Да, първо трябва да ви кажа, че ние не сме обсъждали въпроса в съвета, така че тук ще споделя изцяло личното си мнение. И пак ще повторя нещо, което вече казах. Имайки предвид как се вършат нещата понякога в Европейския съюз, макар и по замисъл всичко да е прекрасно, да е, да е строго и да действа почти автоматично, и опитът ми сочи, че в края на краищата повечето действия са мотивирани политически и съответно спокойно бих могъл да предположа, че онова, което по-късно би било квалифицирано като невярна информация, по същество би представлявало един куп чисто експертни оправдания, които да, да оправдават допуснатата грешка, и, и да, да бъдат защита срещу евентуално налагане на санкции. Виждате, на хартия някакси първоначалната идея изглежда достатъчно проста, нещата са и нали, достатъчно пряко следват едно от друго, но на практика се опасявам няма да бъде така лесно. Бе, ще дам думата на Галаган. Вероятно ще помоля комисията да каже няколко думи относно това, което предлага по статистическите въпроси. А, а, благодаря, господин председател. Давам си сметка, че на английски язик по-лесно се задават тези въпроси, тъй като специализираната терминология на този язик Сега, тук а, нещата, разбира се, са, по-скоро мнение и разсъждение на глас от моя страна, отколкото задаване на въпрос. А, наистина, когато се стигне до самата практика по налагането на, на санкции, е, нещата ще се а, сведат до доказване на вината, образно казано. И разбира се, съответна държава е, ще трябва да съдейства. Ще трябва да си признае и все пак, ако погледнем макроекономическата част на, на предлагания от комисията пакет за економическо управление, не знам доколко сте запознат, но там основната идея е в бъдеще комисията да наблюдава е, солдата по текуща сметка на платежния баланс, състоянието на пазар на труда, пазар на недвижимите имоти, въобще всички параметри, които биха могли да доведат до сериозен дисбаланс в дадена страна и оттам до разпространяване на отрицателните последици е, из, из Европа. И за да може комисията да стигне до, до своята основателна преценка, и оттам нататък задълбочено да проучи състоянието на една или друга страна, тя, комисията, определено е, ще трябва да, да, да, да разчита на надежна, достоверна статистика. Е, е имаме ли такива данни днес? Е, в еврозоната, пък и в 27-те. Нали, този европейски семестър може ли да разчита на висококачествена статистическа информация от целия съюз? Е статистическа информация, която да послужи за солидна основа за, за осведомени политически решения. Благодаря. Да, да бих, бих, могъл, бих могъл накратко да коментирам е, току-що казаното. Общо заето, господин председател, мисля, че на това равнище статистическата информация е достатъчно добра, е, за да послужи за основа за разумни решения. Не, нали, тук става въпрос за най-широката картина, на, на агрегирано ниво, на макроекономическо ниво и не е кой знае колко важно дали салдото по текущата сметка е 5 е или 6, например, а, а, а се отчита за 5,5. Е, е, тук толеранса е, е, е достатъчно голям. От там нататък проблема е обаче как ще се прецени тази информация. Какво решение ще се вземе на нейната основа? И тук голямото предизвикателство е да се бие аларма, да се бие тревога, когато въпросната държава членка се намира в цветущо здраве. Видимо поне. Една привидно добра макроекономическа конюнктура – може да крие сериозни бъдещи проблеми, но кого бихме убедили в това? Преди няколко години в Брюксел имаше семинар, на който всички бяха поканени отляво и отдясно да се възхитят на келтския тигър е, е, е така коленопреклонно е, е, да се впечатлят от успехите на, на ирландската економика. Точно тогава трябваше вече да се бие тревогата. Тогава трябваше да им се каже, че залагат макроекономически диспропорции, които ще им струват скъпо и прескъпо след година-две. Обаче, нали, когато е, е, е всичко е светущо здраве на пръв поглед, е, много трудно бихме могли да убедим когото и да било, че трябва да взима лекарства. Е, комисията. Е, благодаря, господин председател. Благодаря ви, че давате на комисията възможността също да е, вземе становище, а и да заявим, че ние високо ценим доклада на на съвета, консултативния. Е, ние до голяма степен споделяме констатацията, констатациите в доклада. А инак, в контекста на днешния дебат, нека кажем, че комисията готви документ, който ще третира редица от въпросите, обсъждани днес тук това число обезпечаване на ангажимента за подаване на висококачествена статистическа информация по крайно деликатни от политическа гледна точка въпроси. И тук основен е въпросът за кодекса на поведение, е, за гарантирането на неговото спазване в държавите членки. Наистина това е един от сериозните въпроси, за организацията на работата, така че по-добре да контролираме в началото на технологичния статистически процес качеството на данните. Данните постъпват в националните статистически институти. Благодарение на парламента, миналата година получихме разширени правомощия да, да разследваме тази част от технологичния процес и сега, разбира се, трябва да, да разработим практическия режим за упражняването на такъв контрол. Това и правим. Благодаря. А господин Сневис, имате думата. Аз. Да, доколкото разбирам, мога да говоря народния си език. Впрочем, знам, осведомен съм, че поне веднъж ми се отдава тази възможност. Извинявайте, че позакъснях. Качеството на статистическата информация. Отказаното от господин Хагман, доколкото разбирам, това сте обсъждали. Но е, недостатъци в това отношение проявяват и страни, които от дълги години е, работят за статистическа информация. Моята страна, например, има има такива неблагополучия, свързани с един или друг статистически показател. Та, ако ще се измерва качеството на статистическа информация, постъпваща от страни, които категорично заявяват, че е, не са дали какъвто и да било повод за съмнение, ще, ще можете ли всъщност да стигнете до там? И какви решения ще могат да се предложат? На времето тук сме обсъждали този въпрос. Едно от предложенията, които дори аз лично подкрепих, е, бе да се възприеме подход, който се прилага в други области – а именно когато някои статистически данни е, не са верни, е, без да споменаваме имена, е, не бихме ли могли така призори да извършим претърсване на статистическите служби, за да ги хванем, така да се каже, по бели гащи. А, да, так. А... Egentligen så fanns det två frågor. Den ena är den här med eh, благодаря. Вие два въпроса зададохте. Всъщност първият е за пожеланията, статистическата информация да е висококачествена и дали те са реалистични. Сега, трябва да се каже, че ние по-отделно не можем да анализираме е, качеството на статистическата информация съобразно дадени критерии. Онова, което се опитваме да правим обаче е правилата за качеството да бъдат прилагани в национален мащаб. Тоест ние следим за действията на отделните държави членки, които на свой ред гарантират максимално високо качество на статистическата информация. И това, опасявам се, е област, в която има най-малко нови неща от 2005 година насам, от приемането на споразумението. Ние сме направили редица предложения за подобряване на нещата. Свръх това се, се полагат и редица чисто технически проблеми. Тоест, независимо от проявената политическа и административна роля, така и не се стига до желаното качество. И, е, но това са, вече, това са вече технически въпроси. А сега по тези, както вие предлагате, хайки, призори, ние се надяваме, че допълнителните правомощия, които вече има Евростат, е, и примерно, ако Евростат е, установи наличието на риск от неизпълнение на правилата, Евростат може да разследва. Е, по-точно бихме се изразили да, да извърши одит, да извърши проверка. Според нас това е стъпка в правилната посока. Остава да се надяваме тя да допринесе за подобряване на качеството на статистиката и намаляването на риска от умишлено представяне на невярна информация. Има ли други въпроси? Ако либералното мнозинство не възразява, ще спрем работа до 10.30 часа. Очевидно, Мнозинството в подкрепа на това е подавляващо. Благодаря. Um, и така, добре дошли. Много е за, много е активна тази седмица. Четири дни заседания на комисиите и ние сме се разпръснали навсякъде. Сега имаме изслушване на Питър Прат, който е предвиден да бъде назначен за изпълнителен съвет на Европейската централна банка. Знаете, че Екофин на 15 февруари реши да препоръча Питер Прат за член на изпълнителния съвет на ЕЦБ за един 8 годишен мандат според член 283 алинея 2 на договор за Европейския съюз. Европейския съюз назначава членовете на изпълнителния съвет на Европейския Европейския на ЕЦБ. Е, пленарното заседание на Европейския парламент ще реши е, въпроса за е, назначаването. Гласуването ще бъде на 24 март. Сега имаме изслушване от нашата комисия ще излезе препоръка. Ние сме казали на Питър, че има 5 минути за, встъпител, за встъпителното си изявление. Е, той твърди, че няма да му трябва толкова време. Е, и без да се бавим, вие всички сте прочели неговата автобиография Имаш думата, Питера. Благодаря. Добро утро. Позволете ми да кажа няколко думи преди дискусията. Първо, за мен е голяма чест, че съм тук. Искам да кажа, че много добре осъзнавам какви са отговорностите на е, поста, за който съм предложена. Ако погледам назад към е, функционирането на еврозоната, смятам, че е, можем да кажем, че тя функционира много удовлетворително. Когато разглеждаме броя на шоковете, засегнали еврозоната, мисля, че наистина е забележително, че толкова добре се отговори на а, очакванията. Въпреки това обаче, и това е второто нещо, което искам да кажа, финансовата криза посочи редица предизвикателства, които спешно трябва да бъдат решени. Някои от предизвикателствата не са конкретни за еврозоната, например финансовата стабилност, други са по-специфични за еврозоната, по-скоро необходимостта да се засили економическото управление в еврозоната. Някои от предизвикателствата са от техническо естество, други са политически. Европейския парламент играе основна роля в това отношение. Искам да подчертая три предизвикателства, които са свързани първо с финансовата стабилност, второ с управлението на еврозоната и трето с изключителните политики в паричната сфера, които бяха въведени. И сега по първото предизвикателство. То е изключително важно. Това е взаимовръзката между парична, между стабилността и особено във връзка с кред, изменен, кредитното изменение. Нещата изглеждат а, технически на пръв поглед, но всъщност те са а, политически политическо естество. Ако погледнем как се развива кредитния цикъл, ще можем да разберем по-добре ролята на финансовия сектор в трансмисионния механизъм на паричната политика също така се разработват средства и ще бъде много важно да се види как тези средства, как тези механизми се ангажират и, и взаимодействат с, с паричната политика. Второто предизвикателство е управлението на еврозоната. Кризата посочи, че економическата политика е твърде слаба. В резултат на това паричната политика беше свръхнатоварена като централен банкер, а не само като европейски граждани. Тук искам да приветствам усилията на Европейския парламент и инициативите на тази комисия за засилването на европейския аспект на европейския паричен механизъм. Необходимо е засилване фискална консолидация. В много случаи мерките бяха недостатъчни, за да може паричния валутния съюз да функционира добре. В условия на стрес се проявяват всички тези слабости и ние виждаме последиците в функционирането на еврозоната. Напълно съм убеден, че необходим квантов скок и го казвам като европеец и като човек, който управлява монетарната политика. Това е много важно не само за Европейския парламент, но за всички, които управляват финансовите политики. По-доброто управление предполага, че връзките между ЕЦБ и другите власти проекти, Министерствата на финансите и парламентите ще бъдат в центъра на нашето внимание. В всички тези промени изключително е важно ЕЦБ да остане независима в своя добре дефиниран мандат. Следователно, трябва да внимаваме какви са правомощията на различните а, институции. Трябва да се отчетат а, интензивните дискусии между различните власти и също така да се отчетат отговорностите на различните органи. Третото предизвикателство е нормализирането на валутната политика. Както знаете, еврозоната се възстановява от дълбоката економическа и финансова криза. В някакъв момент ЕЦБ ще върне лихвените проценти до предишните нива нестандартните мерки постепенно ще бъдат премахнати задаването на правилния график за тези е, е, проблеми е много важно, особено в сегашната среда. Обеден съм, че е, за всички тези предизвикателства, при които е на ЕЦБ, решенията на нейния колегиум и на високопрофесионалния и състав – са много а, големи предимства. А, мисля, че е много важно също така, поради техническите предизвикателства, с които трябва да се справяме. Аз лично се надявам, че ще мога да допринеса за решаването на тези предизвикателства, професионалната ми кариера е на човек, който работи в... А, а, аз съм бил професор в, по економика в Свободния университет на Брюксел, занимавал съм се с економическа интеграция и бизнес етик. След това Отидох в частния сектор, бил съм на ръководни позиции в различни банки и също така познавам бизнес културата в търговските банки. Между 1999 и 2000 година бях ръководител на кабинета на бългийския финансов министр, бях изпълнителен директор на Националната банка, член съм също така на управителния съвет на бългийски Европейската комисия в момента работя за интегрирането на банките, това като ни наричаме модела Twin Peaks, което е много трудно. Не е необходимо да се променя институционалната рамка. Предизвикателството е как да се постигнат необходимите промени с ограничените ресурси член съм на ангажиран съм през последните години по регулаторни въпроси и мисля, че съм придобил добри технически познания и опит в редица сфери, в централното банкиране, финансови, финансовото регулиране, но аз мисля, че най-доброто е, че разбирам добре професионални култури, Централната банка, търговските банки, Министерството на финанси и академичната сфера и сега с удоволствие ще отговоря на въпросите. Извинявам се на преводачите. В отговорите си ще се опитам да бъда по-бавен. Благодаря ви. Um, ще работим с въпроси и отговори. Първо Жан Пол има думата. Благодаря, госпожо председател. Уверявам ви, че ще бъда максимално кратък. Чух всички технически разяснения. Бих искал да задам един въпрос на нашия оратор. Питам го защо кандидатства за заемането на този пост. Благодаря, това е наистина труден въпрос, тъй като засяга до някъде личността ми в личен план Бих могъл да кажа, че когато министрите на финансите е, ме номинираха единодушно за е, заемането на този пост, много приятели ми изпратиха съобщение по електронната поща е, и. Е, ме посъветваха да празнувам. В тази връзка обаче трябваше да им отговоря първо, че процедурата не е приключила и второ, че аз някак си не, не усещам повод е, да празнувам, по-скоро осъзнавам огромната отговорност, огромния ангажимент по отношение на нещо, на, на което винаги съм бил привърженик през целия си живот, а именно европейския идеал, европейската интеграция. Така че тук не става въпрос за, за някакво честване, за някакъв празник. Аз е, по-скоро се отнасям отнасям хладнокръвно към тези събития и мисля това е уместно предвид отговорността, която ми се възлага. Сега, е, що се отнася до Франкфурт, е, аз добре, добре познавам е, системата. Вече 10 години пътувам до Европейската централна банка. Знам какви са предизвикателствата, знам, че ще бъде трудно и се отнасям с цялата, надявам се, необходима отговорност. Благодаря ви за наистина трудния въпрос. Благодаря. Следващия въпрос, Удо. Vielen Dank, Sharon. Благодаря, Шарен. Господин Праут. Обстановката се промени миналата седмица, когато държавите членки се съгласиха да приемат постоянния механизъм за стабилност. По този начин ще се укрепи еврото и ще се води борбата с кризата, имайки предвид факта, че паричната политика бе утежнена през миналото и в крайна сметка Европейската централна банка беше поела цялата тежест поради позицията на държавите членки, оказа се, че е необходим да се въведе именно такъв механизъм, който може да се използва и на първичния пазар. По отношение на Европейската Централна банка и разделението на отговорностите, Надяваме се, че механизма за стабилност в Европа в крайна сметка ще стане факт. Искам да ви попитам как е, тук се припокриват и разделят ролите на тези две институции. Um, the... Ще отговоря на английски. Благодаря ви за въпроса. Дискусиите не са приключили, така че позволете да отговоря възоснова на това, което зная и чувствам по въпроса. Ясно е, че, както и вие казахте, паричната, политика, паричната политика бе утежнена и е, затруднена, така че сега е необходимо да се въведе нов механизъм, за да може централните банки да осъзнаят първоначалната си роля, а именно стабилността. Това е ключовия въпрос, който се дискутираше. След това. Е, Европейската централна банка и председателя обясни, че по отношение на гъвкавостта и механизма за стабилност в Европа трябва да има максимално широка основа за разработване на този механизъм, който може да използва правомощията от една страна, но да има и гъвкавост, с която да разполага в своето действие. Европейската централна банка ще а, улесни прехода към а, създаването и влизането в сила на този механизъм за стабилност. Освен това, ясно е, че той ще има временен характер и за това се води дебат между министрите на финансите и централните банки. Мисля, че е много важно да приключи този диалог и в крайна сметка посланието е, че този нов механизъм ще представлява един сериозен набор от е, инструменти, за да може да реализират своята функция и предназначение. Както и вие казахте, преди това политиката беше затруднена е, в е, паричния сектор. Посочихте също така, според мен и следното. А, когато се задълбочим в темата, трудно е да се намери баланса. От една страна солидарността в еврозоната трябва да съществува, но също така трябва да направим необходимото, че да има схеми, които да са инициативни, да може да се работи, да има отговорност, да има инициативност. Къде точно е баланса между двете страни? Това не е само технически въпрос, това е а, по същество политическа дискусия. Но да се намерят правите стимули и баланса, това е ключов въпрос. Ще се старая да вложа усилия в тази посока. Разбира се, вие ще имате много важна роля в този процес. Когато разгледаме всички тези политически дискусии, в крайна сметка, между другото каза го и в уводните си думи, трябва да гарантираме, че в крайна сметка гражданите на Европа ще бъдат въвлечени, ще участват именно в цялата процедура по отношение на солидарността и правилата. Много аспекти от тях все още не са им ясни, но е необходимо и тяхното активно участие. Парламентът, разбира се, в този смисъл играе много важна роля и това е едно от посланията ми. Но освен това, този аспект е много важен и за Централната банка в стремежа към стабилността, защото един от тези инструменти, който е необходим именно заради финансовата криза, наистина механизма ще бъде набор от едни мерки, които са по-времени по своя характер. Благодаря. Следващия въпрос от Алден Силви. Bonjour, monsieur Prat. Euh, je suis là. Благодаря, господин госпожо председател. Аз е, бих искал да ви задам следния въпрос. Вие, според мен, основателно подчертахте в изказването си е, колко е важна наместа на Централната банка е, за интересите на гражданите. И за да се гарантира независимостта на Централната банка в политиката и за овладяване на инфлацията. Аз смятам основен въпрос, който поражда загриженост е е, е, преодоляването на разминаването между оценката за инфлационния натиск и фактическата инфлация. Аз мятам, че Европа има сериозни постижения в владяването на инфлацията. Е, субективните представи за инфлацията обаче, на които ние се натъкваме, са други. И, и тук се съчетават и експертни, и не толкова експертни аспекти. Бихте ли коментирал? Сега, когато правите изследване на общественото мнение, що се отнася до инфлационните очаквания, общо взето се получават вдъхващи увереност отговори. И е, е, вие, е, е, развивайки въпросното противоречие, е, в а, а, разговорите си самите граждани, предполагам, нерядко се натъквате на противоречиви данни. Значи, примерно, как гледат гражданите на повишаването на цените? Научните, научно проведените социологически изследвания вдъхват увереност. Когато човек говори с хората един по един обаче, получава друга, по-мрачна картина. Сега как да примирим двете неща? А, значи, има, има, седи тук въпроса за покупателната способност. И всеки я а, е, разглежда индивидуално, имайки предвид е, какви са доходите му, каква е потребителската кошница, която може да си позволи. има едно объркване а, е, в съзнанието на хората между общото развитие на цените, и а, официалните изследвания сочат, че инфлационните очаквания са, са достатъчно добре закотвени от една страна и от друга страна е реалната индивидуална представа е, за покупателната способност. Определено през последните години е, наблюдаваме нарушаване на равнопоставеността по разпределението на доходите и така една значителна част от населението става впечатлението, че покупателната и способност не нараства макар и цените през цялото това време да не нарастват значително. Така че има тук връзката между общото равнище на цените и индивидуалната покупателна способност. И сега Централната банка се опитва да, да установи дали има сериозни разминавания между ценовите индекси по потребителска кошница. Малки са разликите. Обаче, е, струва ми се, е, би било добре редовно да се провеждат такива проучвания, тъй като е, става въпрос за потребителската кошница на, на хората с най-низки доходи. Е, примерно, Имайки предвид, че цената на хранителните продукти, поначало издръжката на, на прехраната за хората с по-низки доходи има по-висок относителен дял в потребителската им кошница. И доколкото е, цените на потребителските стоки на, за основно потребление е, се движат по по друг начин, по друга тенденция, те биха могли да засилят индивидуалната представа за намалена покупателна способност у най-засегнатите. Благодаря. Е, е, е европейски консерватори и реформисти. Благодаря ви. Наистина високо оценяваме и предишните ви участия на наши заседания и съответно дейността ви през последните години. Дискутирахме в нашата комисия ликвидността а, на централните банки от гледна точка на Централната европейска банка. Имаше доклад по отношение отговорността Именно каква е ролята на Централната банка по отношение на наблюдаване на пазара на финансовите инструменти, а също така и каква ще бъде ролята на органа за ценни книжа и финансови инструменти? Какво ще бъде взаимоотношението по отношение и на ликвидността? Необходимо ли е да се гарантира достъп Um, um, Както знаете, участвам в дискусиите в Базел, в надзорните комисии и а, също така а, системите за плащане и сетълмент, както и комисията за разплащане и сетълмент. Дискутирахме въпросите, които вие всъщност зададахте тук и отново няма окончателно приключване на разговорите. Както виждате в а, моята а, биография, аз съм наблюдавал а, инфраструктурите, плащанията, сетълмента и клиринга. Не обмена на валутата, само тези аспекти. Така че в Централната банка имаме много голям интерес от доброто функциониране на финансовата инфраструктура. Това е част от нашата отговорност. Така че казваме, искаме да участваме в целия процес на създаване. Между другото, това беше и факт от миналото, когато се създават всички стандарти за инфраструктурите, системите за сетълмент, разплащане и клиринг а също така и на междубанковия пазар. Необходими са такива комисии, за които а, вече говорим. Трябва да запазим именно тази позиция. В уводните си думи аз казах, че познавам различната бизнес култура. Ако разгледаме е, начина по който централните банки се занимават с инфраструктурата, е, различна е културата, когато става въпрос за надзор на пазара, надзор на инфраструктура на банкови структури. Наистина изключително интересно е това. Културата в Централната банка е малко сходна на военната култура, защото трябва със сигурност системата да бъде гарантирана да работи непрекъснато 24 часа в деня. Необходимо е да има всякакви планове, които да а, могат да съществуват при положение, че има извънредна обстановка. Това е а, отговорната роля на Централната банка. И аз мисля, че точно този аспект от културата при надзора на инфраструктурата е много важна за да може именно да се а, отчита този надзор и при ролята на а, инфраструктурата, uh, централните контрагенди. Необходимо е, разбира се, да има ликвидност при всякакви обстоятелства, особено извънредните. Всички знаем за това. Но Предварително трябва да е ясно при какви условия ще получат тази ликвидност. Освен това става въпрос за стимулиране, за стимул, защото а, когато става въпрос за ликвидност в контрагентите, централните контрагенти, и тогава вече става въпрос за това, че Централната банка трябва да има отворени линии за подобна а, ликвидност при положение, че има а, отговаряне на съответните изисквания. Много от колегите ми и самия аз мисля, че трябва много да внимаваме така че е, да не стане централните контрагенни като централни банки. Общо взето сме съгласни помежду си, но трябва да уточним подробностите. Е, някои от колегите казват, че трябва да има е, ограничена цел. Трябва да сме сигурни, че осигуряването на ликвидност е, в състояние на криза трябва да бъде предоставено и трябва да съществува цялата инфраструктура, за да може това да се случи. Но не трябва централните контрагенти да бъдат третирани като банки. В момента е, върви дискусията все още, но всички са съгласни, че в кризисни ситуации те могат да предоставят ликвидност. Въпросът е по-рутинен, до каква степен има предварителни разпоредби, и след това вече идва въпроса за валутите. Делик, много деликатна е тази дискусия, която се води по отношение на централните контрагенти. Някои от колегите ни казват, че когато става въпрос за работа с евро, трябва да бъдат разположени в зоната или в страната, където Централната банка може да предостави евро за целите на ликвидността. Така че този проблем може да бъде уточнен чрез е, споразумение между отделните централни банки. Например, ако има контрагент, който да действа в е, Лондон, е, трябва да има слоп между централните банки, при положение, че има чрезвичайна кризисна ситуация. Няма по-нататък да мога да продължа да говоря, защото, както ви казах, в момента дебата е в ход все още. Имахте три въпроса всъщност, които ми зададахте. Взаимоотношенията между ЕСМА и централните банки. Мисля, че трябва да има наистина много ясна връзка между Европейския орган за ценни книжа и пазари и централните банки. По-рано ви казах, че съм убеден, че двете, е, двата органа трябва да си сътрудничат съвместно, трябва да работят. Е, те наистина съвместно трябва да работят, не просто да се координират. Зная, че се води дебат в парламента, дали колегиумите ще бъдат наистина ефективни или не, как ще работи Европейския орган за централни книжа, той ще има водеща роля, според мен, но в крайна сметка, ако нещо се обърка в централните контрагенти, тогава именно на национално ниво националния орган ще има основна отговорност при справяне с кризата. Това са сложни въпроси, не мога да отговоря за две минути по всички тези въпроси. времено осъзнаваме, че Европейския орган за ценни книжа има все още много правомощия, но времено трябва да се намери и системата, при която участват и националните власти и съответни органи, защото те имат основна отговорност в случай на криза, включително и Централната е, банка, за да се предоставят е, ликвидност и средства на на централните контрагенти. Тревогата ми тук е, че крайните срокове, края на 2002 година, за прехвърляне на повече от дериватния пазар към централните контрагенти трябва да стане в края на 2012. Поправя се оратора. Това е голямо предизвикателство поради различни основания, поради причината основно, която аз сега обясних сега. Има и други проблеми, разбира се. Зависи какво ще се прехвърли към централните контрагенти, участията, квалификацията, участието на директните членове на националните банките и взаимоотношенията с е, тях. Необходимо е наистина да се има предвид как точно ще се подрази целият този пейзаж с участието на централните контрагенти. Не е лесно да се направи, не е лесно и да се контролира целият този процес. Това е голямо предизвикателство. Благодаря. Дадох ви възможност да отговорите малко по-пространно, тъй като въпросът наистина беше сложен. Не виждам представители на зелените, няма на обединената левица Готфри, синя карта. Благодаря, госпожо председател. Господин Прят, в началото го имаше мастрихския договор. Имаше валутни критерии за присъединяващите се. След това всичко това за броени минути просто беше подметено под килима. Е, сега имаме търговия на държавен дълг на вторичния пазар. Това определено е против духа на Маастрихския договор. А за Маастрихския договор все още се говори като за избирателен мандат за действие. И при това въпросният мастерски договор, макар и подписан от държавите членки, е празен звук. Вие приемате ли всъщност, че е, всичко това се е провалило? И какъв е вашият план Б, ако наистина имате такъв? Е, the, the following about the non-conventional measures that central banks have been... Нека кажа следното за неконвенционалните мерки, които вземат централните банки навсякъде по света, не само в еврозоната. И ако видим какви са данните, какво сочат те? Балансите на някои централни банки са се разраснали неимоверно. И ако видим активната част на тези баланси, да видим Съединените щати, по актива ще видим масирани преки покупки, обикновено на вторичния пазар, на структурирани финансови продукти, свързани с жилищно кредитиране. Разбира се, вашият въпрос е за еврозоната, но, но просто бих искал да, да очертая контекст. Финансовата криза е огромна и някои от централните банки, за съжаление, не Европейска централна банка, масирано купуват на вторичния пазар продукти, които трудно се подават на ценообразуване. Отказаното от вас става ясно, че за твърде ограничена част от баланса на Европейската централна банка може да се каже, че е, е, води е, под отчет кредитиране на финансови институции. Но това не е същото като финансиране от страна на Британската банка, например, или на Федералния резерв. И аз съм много удовлетворен, че не ни принудиха да вървим в тази посока. Що се отнася до казаното от вас, идеята е в зоната на една единна валута да действа така наречения трансмисионен механизъм, който за съжаление бе опорочен. Тоест, когато се определя централен лихвен процент, трябва да се види как той ще повлияе в националните парични системи. За някои от членките на еврозоната този трансмисионен механизъм не задейства, което наложи временната намеса на Европейската централна банка въпросът зададен тук по-рано, например, сочи, че за Европейската централна банка е от съществено значение да бъде разработен европейския механизъм за стабилност. Така че да се наблюдават програмите за преструктуриране и реорганизация на отделните държави членки. А иначе операциите на, на, на вторичния пазар винаги носят своя риск обаче за Европейската централна банка балансовият риск е ограничен и проблемите са от временен характер. Разбира се, натискът, на който бяха подложени колегите от ЕЦБ във връзка с разговора на министрите на финансите и економиката онзи ден е, е напълно реален и, и се отнася до зададения от вас въпрос. Благодаря. Не виждам тук е, от независимите депутати господин Ланге. Благодаря ви, е, господин Прат. Е, вие сте човек с дългогодишен опит и в Европейската централна банка. Сега ви е, покачват на още едно ниво. И говорихте за облигационни емисии и прочие. Как ще коментирате ценовата стабилност във връзка с цели от рода на повишаване на заетостта, повишаване на потребителското търсене? как връзвате ценовата стабилност с движението на лихвените проценти и в тази връзка как гледате на пакта за еврото? Благодаря. Първо, предполагах, че това няма да бъде традиционния въпрос за връзката между ценовата стабилност и другите цели, като растежа и заетостта. Вие всъщност натам насочихте нещата, но според мен по-тежкият дебат – по-трудният въпрос е за връзката между ценовата стабилност и финансовата стабилност. Това е едно ново измерение на паричната политика. Да видим а, доколко стига поддържането на ценова стабилност а, за примиряването на стопанския цикъл и финансовия цикъл. Финансовия цикъл може да бъде много по-дългосрочен. И според мен, що се отнася до ценовата стабилност във връзка с етостта и растежа, няма кой знае какво да кажем, основната цел тук, е, поддържането на ценова стабилност съгласно договора, тя трябва да се преследва. Днес при едни стабилни инфлационни очаквания, виждаме, че ценовата стабилност дава сериозна свобода на Централната банка да маневрира чрез инструменти за обезпечаване на стопанския цикъл. Всичко това обаче зависи от постигането на първата цел. Да си представим, и, и този път не само в еврозоната, да си представим положение, при което инфлационните очаквания са много по-високи когато централните банки започват да прилагат неконвенционални мерки. Днес не ставаме свидетели на това и благодарение на това Централната банка може да подкрепя економиката с неконвенционални мерки. Разбира се, това има своите граници и те трябва да се обсъждат. Но от съществено значение е, че когато провеждате неконвенционална политика, колкото и обоснована да е тя от събитията на пазара, много е важно да, доверието в паричната ви политика да е високо сред населението като цяло. И в тази връзка въпроса на госпожа Голян. Ние много внимателно трябва да следим субективната представа на хората за е, по-нататъчното развитие на инфлацията, за личната им покупателна способност. Ако видим а, а, е, доходите, заплатите, можем да твърдим, че инфлационните очаквания са добре закотвени. Но пък вижте, в Германия се водят спорове за, във връзка с колективното трудово договаряне и съответно доходите. Така че по ценовата стабилност нищо ново, според мен. Онова, което за мен лично е по-сериозна причина за загриженост е връзката между ценовата от една страна и финансовата от друга стабилност. В дългосрочен план, разбира се, двете тенденции конвергират. Нали, ако имате е, е, е, нереалистична кредитна експанзия, дори при нисък темп на инфлация днес, при спукването на кредитния мехур, така да се каже, ще е, се стигне до отрицателно влияние върху ценовите равнища, до дефлация и, и, и какво ли не. Значи в дългосрочен план има връзка между ценовата стабилност, така както я разбираме днес при сравнително ограничени времеви хоризонти и финансовата стабилност. И разбира се, възниква въпросът, когато сте принудени да направите избор в определени обстоятелства. Например, може да имате цени на недвижимите имоти, в остро възходяща тенденция или кредитна експанзия и в същото време няма кой знае какво да се констатира по отношение на инфлацията. Не само в особено краткосрочен план, а и в сравнително средносрочен, една до две години план. И тогава се получава напрежение между двете цели. И според мен, предназначението на институциите, които имаме днес, ЕЦБ, със своя мандат, с опитите си по-добре да опозотворява двуякия подход. Всичко това е една солидна архитектура която трябва да бъде запазена. Вярно е също така, че е, европейските централни банкери участват в заседанията на Европейския съвет за системния риск в петък. И предизвикателството е независимостта на централните банки предвид техния мандат да се зачита. Имайки преди, че Европейската централна банка се намесва а, в поддържането на финансовата стабилност съвместно с други органи. Значи много внимателно трябва да следим за поддържането на независимостта на Централната банка, спазването на нейните ангажименти по отношение на ценовата стабилност и да се възползваме от действащата организационна структура, за да предприемаме действия, ако те са необходими, за регулиране на цените на, на, на дълготрайните активи, на на, на имотите. А, пропуснахте да кажете няколко думи за кратък, моля ви. За пакта за еврото, според мен това е стъпка в правилната посока, обаче има много чисто експертни неща, които трябва да бъдат те първа изяснени. Знаете, общо впечатление, което, с което остават централните банкери, е, че правилата по пакта не са достатъчно строги. Няма достатъчно автоматичност на налагането на санкции по пакт. Аз лично го подкрепям, обаче е, е, бързам да добавя, че е, автоматичните санкции действат само при широка обществена подкрепа. В противен случай твърде бързо могат да се разгорят популистски страсти. Да, наистина, трябва да вървим в посока на автоматичното действие на санкциите, на корективните мерки, но също но това да се разяснява широко и да се търси обществена подкрепа. И това е сериозно предизвикателство. Да, благодаря. Е, вече няколко пъти казахте, че това ще бъде подкреп подкрепено от гражданите, а ЕЦБ е независима. Как искате да ангажирате интереса на гражданите, без да застрашите независимостта? ЕЦБ е отговорна пред политическите органи Европейския парламент. И изключително важно е ЕЦБ да поясни на вас, защо придаваме такова голямо значение на по-строги правила, например, във връзка с фискалната и бюджетната политика. Но а, ще зависи а, а, как вие ще приемете това, как гражданите ще приемат това. Не виждам как това ще а, наруши независимостта на ЕЦБ. Друга задача на ЕЦБ е да обясни на гражданите защо а, тези неща са важни, защо трябва да настояваме за автоматичното и стриктно прилагане на правилата на пакта за стабилност и растеж. Лием. Благодаря. Председателя на ЕЦБ е, изготвя е, повишаване на на е, лихвения процент, особено на първичните пазари. Тази инфлация е инфлация на разходите. Тя не е инфлация от паричен происход. Смятате ли, че паричната политика при тези условия е добра политика, която следва да се приложи във връзка с инфлация на разходите и а, няма ли риск това да намали растежа в една такава крехка ситуация и в един момент, в който ЕЦБ апелира за бюджетни ограничения. И особено господин Трише казва, че повишаването на заплатите ще бъде грешно в това отношение финансовата стрикност и стрикността и, и, и замразяването на заплатите. Ние искаме да насочим Европа към една проциклична макроекономическа политика, но а, каква е позицията, която вие бихте защитили в а, борда? ако се постави въпроса за промени. Сега, по въпроса за последното, не съм съгласен с последното изявление. Ако подходя, подходя към проблема, първо, вие говорихте за шок в предлагането отрицателен шок. Това е, разбира се, най-лошата ситуация защото в една такава ситуация се повишават цените, а се намалява активността. Това е една а, дилема. А, има повишаване на търсенето, но при а, отрицателното предлагане това е най-лошия вариант. Да, всъщност имаме всъщност шок от отрицателно предлагане. Напълно съм съгласен с вас, но ние говорихме точно за това. И тъй като имаме такъв шок, това е една комфортна ситуация, която води до дилема. Ако негативният шок е, е, е от дали, дали той е преходен или постоянен. А, мисля, че за страните производители на първични суровини и за потребителите нещата вървят на, в различни посоки. Необходимо е да знаете дали това ще бъде прието от населението, от страните като цяло. Именно затова ние трябва да знаем дали а, преминаването на този шок и вторичните ефекти ще а, преминат през развитието на цените. Ние трябва да видим дали шока е постоянен или преходен и след това трябва да разгледаме какво е правено в миналото, за да може да разберем какво ще стане с инфлационните тенденции. Трябва да видим как ще бъде развитието. една друга диагноза, която също така е, е дискутируема, това е степента до използването на капацитета. Тук има една е, неизползвана сфера. И тук това е едно нещо, което зависи от страните. И най-голямата и най-малката страна имат усещането, че а, е, капацитета на производството не се използва достатъчно на този етап на економическия цикъл. Ако разгледаме ситуацията в някои големи държави, например като Германия, като малка държава, като Белгия, а, маржа е много по-малък, отколкото може да се очаква. Въпросът е а, е, дебатируем. И последното нещо, което вие казахте, а, е, вече не си спомням какво беше. Всъщност ставаше въпрос за степента на оползотворяване. Мисля, че нямаше нещо друго. Да. Е, и ясно, тогава, когато има шок на отрицателно предлагане, ако това се прие... Е, е, дали да го приемем в неговата цялост, това е въпроса Отговорът не е ясен, зависи от това дали шалка е постоянен или преходен. И последното нещо, всъщност, което се сетих, а, моето усещане, не знам дали сте съгласни, че в един дълъг период на ставки от 0,01% води до а, отрицателни стойности на поемането на риск. Много развиващи се страни ни обвиняват, че имаме а, една а, валутна политика, парична политика с много ниски ставки, а, но риска се стимулира и има несигурност. Това ще удари по джоба ако рисковете не са а, достатъчно големи. А, много държави създават а, натиск. А, паричната политика с много ниски ставки също трябва да бъде нормализирана. Общия подход също е много труден. Благодаря. Следващия въпрос е на Волф Клинц. Волф и след това Гей Митчел. Дали мога да помоля Гей Митчел да бъде преди вас? Финансовата криза показа, че ЕЦБ и други централни банки са отговорни не само за стабилността на валутата, но са отговорни за стабилността на финансовата система. Това се прави чрез неконвенционални мерки в тясна координация с правителствата. Стана ясно, че независимостта на Централната банка е до известна степен ограничена. И а, се питам, съгласни ли сте, че това трябва да бъде включено в правомощията на Централната банка? Дали тя е отговорна за стабилността на валутата? Гърция ще натрупа 150% дълг трябва да се разгледа този проблем и ако дори говорим за най-оптимистичния сценарий, този дълг никога не може да бъде платен. Смятате ли да направите ради, да предприемете а, радикални стъпки. Може би Гърция може да намали дълга си до 100%, за да може да започне да а, направи а, стъпка. По втори въпрос, аз не съм съгласен с вас. Ще ви дам класическия отговор, разбира се. Аз приемам нещата много сериозно. Мисля, че имаме една много силна програма, правят се много усилия неодавна в Гърция. Това беше обсъждано. Необходимо ни е време. И това време беше предоставено чрез удължаването на програмата. Време ни е необходимо. Виждаме, че в други държави с, с висока задлъжнялост, като например в Белгия, успя да постигне успех. При това то не е толкова нереалистично. Основният въпрос за Гърция ще бъде растеж. Ако има номинален растеж, който да е допълнит, достатъчен, за да а, спре спиралата на дълга, мисля, че трябва да дадем шанс и да дадем време. Втората част на отговора е свързана с външните аспекти на преструктурирането на дълга. Мисля, и вие знаете това, трябва много внимателно да мислим какво ще се случи, ако а, ще а, се урежда а, мисля, че външните фактори е, имат различен е, импакт фактор. Е, програмата за Гърция, тя наистина много твърда и много строга, но е, държавата е много е, ангажирана с изпълнението. Нека да дадем шанс на Гърция. Е, естествено, последиците ще бъдат много тежки. Няма безплатни обеди, от друга страна, по други въпрос, мисля, че в, наистина предизвикателството е, е много реално и господин Ланген също повдигна един реален проблем. Мисля, че в, може да се съчетае анализа на ЕЦБ, е, този подход с двата стълба, като се разгледа баланса, кредитната е, част, тя не беше достатъчно използвана. Ако разгледате, например, притока на средства в един период, предшестващ финансовата криза, става ясно, че за в бъдеще подобна информация следва да бъде използвана в паричната рамка. Ако се направи още една стъпка, трябва да се предефинира мандата. Моя отговор е не, защото това ще бъде много трудно. Когато работим с финансова стабилност, работим с много органи. Става дума в крайна сметка с парите, за парите на данакоплаците. Решенията са силно политически. А, начина по който се дефинира мандата а, разводнява отговорностите. Не бих ви съветвал да направите това. Мисля, че паричната рамка дава достатъчна възможност за маневриране, но това не е цялата отговорност. Вашата отговорност е стабилността на цените. Но тя трябва да бъде насочена повече към бъдещето и да използва повече информация, отколкото това правиш, правихме в миналото. Мисля, че това са полуките, които следва да си извлечем. Това е много важно Необходимо е като централен банкер да имаме информация от надзорните органи. Понякога това е лесно, защото централните банкери са също така и надзорни органи и могат да обменят информация по паричната политика. Но това не е във всички банки. Това не е ситуацията и в ЕЦБ. Въпросът е за достъпа до информация, разбирането на поведението на финансовата система. Обикновено трябва да има и да, да разполагаме с тази микроинформация. Точно това имаме намерение да направим, но наистина това е едно много голямо предизвикателство. Благодаря, Гей. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми дадохте възможност. Позволете ми да кажа първо, госпожо председател, че за мен е, е изключително интересно, че единствените хора, които поемат отговорност, са данакоплаците в Ирландия, а не ЕЦБ, които въобще не се слушваха в повдигнатите тревоги. Не европейските инвеститори, които вложиха пари в Ирландия, не ирландското правителство. Бремето е на плещите на ирландските Дънакоплаци. Те заплащат сметките. В тези а, обстоятелства аз мятам, че е а, отвратително, че една голяма държава използва а, ирландските дънакоплаци, като като а, жертва. Не знам къде отиде равенството и братството. Приемате ли, че не е в интерес на Европейския съюз да иска от всяка държава членка да понася бреме, което не може да понесе? И а, може би а, то, та, това ще бъде сламката, която ще щупи гръбнака на камилата. А, аз разбирам ситуацията. Аз аз кандидатствам за централен банкер. Малка да обсъдя с вас в частен порядък ситуацията. Като централен банкер обаче не можах да проследя вашия довод за отговорността на ЕЦБ за тази ситуация. А, както казах и преди, централните банкери трябваше да разгледат, а, да, да се вгледат много по- задълбочено в, в ситуацията. Това се прави навсякъде. Говорим за това. Разглеждаме бизнес цикъл, но не и финансовия цикъл и неговата крехкост. Вие говорихте за отговорностите. Крехкостта на банките и а, не е отговорност на Европейската централна банка. Както аз говорих за инфлация. Да, трябваше да разгледаме финансовия цикъл. Но инфлацията беше ограничена в някои страни, не във всички държави членки. Всички носят отговорност за ситуацията, в която се намираме сега. Но а, а, мисля, че отговорностите се разпределят по различен начин, а за бремето а, Приемате ли, че една държава членка е накарана да носи едно бреме. Аз не знам колко е голямо това бреме. Нека да отговоря косвено. Разбирам много добре трудностите, пред които е изправена вашата страна. Едно от нещата преди кризата, знам, че е много лесно да се говори след кризата, редица колеги от Централния банков надзор обсъждат ситуация, как може да има една рамка за солидни решения, а, които не са разработени преди кризата. Без да има един механизъм за вземане на решения, е, които а, притискат въгъла да накоплатеца не е ясно как може да се справим с сегашната ситуация. Нека оставим решението на политическите органи, но за мен това е една абсолютна трагедия. Благодаря. Сега Кей има думата. Благодаря. Задавам а, а, въпроса от името на Вики Форд. Европейската централна банка не е ли всъщност притежател на най-голямия дял от дълговете на и на дълго. Какво е бъдещето на кредитите за слаповете за кредитно неизпълнение от тук нататък? Вярно е, че експозицията е, е много голяма на страни с затруднения. Но все още не сме стигнали до положението, когато има двойна крива надолу кризата. Активите на практика са гарант за предоставянето на ликвидност, така че наистина е необходимо да има двойно неизпълнение – което не е случая, когато се купува директно или има покупки на пазара на финансовите продукти. Втория въпрос е свързан с слаповете за кредитно на изпълнение. Имаше въпрос от зелените по отношение данъците за финансовите операции. Ако сте погледнали писмения ми отговор, аз отговорих за механизма за цените в, на финансовите пазари. А пазара на дериватите всъщност ще бъде част от този механизъм. И всъщност цените ще покажат дали механизмите работят добре или не. В отговора си аз посочих това. Мисля, че пазара за слопове с кредитно неизпълнение трябва да има по-голяма прозрачност, а освен това, необходимо е също така и пазара на извънборсовите деривати също да бъде засегнат. Да има клиринг в а, централните контрагенти. Но, както казах и по-рано, Крайните срокове, които имаме предвид 2012 година, са наистина сериозно предизвикателство и две години няма да са достатъчни за да се изпълни тази интензивна програма. Така че по отношение на слоповете, да, зная, че е, парламента е на позиция, при която е, трябва да се забранят, например, късите, късите е, продажби на слопове. Да, аз лично не съм убеден в това. Thank you very much. Um... Uh, Благодаря. Ани. Благодаря, Шарон. Благодаря на господин Прат за вече дадените отговори, но вие ме провокирате да ви задам следния въпрос. Да, Следва да се действа, за да се намали задлъжнялостта, но твърде тежките ограничителни мерки водят до рецесия, оттам до липса на бюджетен излишък, е, който да реши проблема с дълга. И разбира се, дългът трябва да се намалява, не само в интерес на Гърция, но въпросът отново в тази връзка е такъв. Как гледате вие на идеята, която се обсъжда? Е която се обсъжда за създаване на възможност е, механизмът за финансова стабилност и съответния фонд в тази връзка да закупува ценни книжа на вторичния пазар, както го прави днес Европейската Централна банка за попълване на ликвидността и евентуално да отпуска кредити на по-низки ликвени проценти по е, обратно изкупуване на дълга им. Следва ли да, да обсъждаме в средносрочен план тази възможност? Ако правилно съм ви разбрал, понеже аз не очаквам, не, не участвах пряко е, е, в последните разговори по тези въпроси. И ако правилно съм разбрал това, което ми казват някои от колегите от централните банки, то е, че механизмът за стабилност трябва да бъде колкото се може по-гъвкав що се отнася до инструментите, които е, биха били използвани. Трябва да се прави разлика, според мен, между преките покупки на вторичния пазар от страна на един фонд и от друга страна кредитирането на страна, тя пък да купува на вторичния пазар. Аз бих предпочел втория механизъм. По-добре е да се кредитира една страна, която на свой ред да купи на вторичния пазар при съответните кредитни условия. При това експозицията за кредитора ще бъде далеч по-висока. Обаче обратното изкупуване на дълга, което става на частния пазар, е, става в частния сектор обикновено, когато дружествата изпадна затруднения, а, а и банки в това число. И а, идеята някои изпаднали в затруднение продавачи на държавен дълг да се измъкнат от активите си на сравнително ниска цена е нещо не, не, не особено издържано. После да видим как ще реагира пазара. Значи ще си каже пазара, аха, значи тук имаме пода, т.е. мизата е такава, мизата може обаче да, да, се, да се е, качи, да стане твърде висок. Така че, да не говорим, че вече няма кой знае колко пари да се кредитира за покупки на вторичния пазар ще изисква значителни ресурси. Не са определени условията за отпускане на такива кредити, но във всеки случай фондът на механизма за стабилност следва да разполага с една гама, с едно ветрило от инструменти, възможности за намес. И доколкото разбирам, натам вървят нещата. Благодаря. Оле? Благодаря. Имам всъщност два въпроса. Единият е лесен за отговор. Да или не. Госпожа Ана Подимата, подимата си мислих, че ще зададе този въпрос. Чета отговорите ви и въпросът ми е следно. Умно ли беше решението, заето миналата седмица в парламента, за въвеждането на данъците върху финансовите операции? Okay, yes. Не ми е по дух да отговарям само с да или не. Позволете да кажа следното. Отговорих, че не съм убеден не искам да съдя вас относно решенията, които взимате в парламента, но все още не съм убеден. Освен това, искам да добавя, че прочетах документа на вашата комисия. Беше ми много интересно, въпреки че не съм убеден. А както разбирам предложението, комисията трябва да проучи пригодността му – аз съм скептично настроен. Тревогата ми е не е толкова по отношение на данъците, това не ми е работата, а по-скоро не съм сигурен дали подобен данък ще намали колебливостта на курса на акциите, цените на акциите, което в много случаи е много сериозен проблем. И се чудя дали данъка ще коригира това положение. И разбира се, може да се проучи въпроса, защо не? Това беше лесния въпрос, господин Прат. Може би сте либерал, защото се колебаете в отговора си. Мисля, че не можем да заседаваме днес без да говорим за това, което се случва в Япония. Искам да чуя вашето становище. Какво ще бъде отражението на това върху Европа и паричната политика? Какви са очакванията за инфлация и за лихвения процент? Защото това е ключовия въпрос по-настоящем. Бихте ли отговорил? Надявам се, Надявах се, че няма а, да стигнем до този въпрос. Нещата още не са приключили, трагедията е голяма, така че е изключително трудно, когато наблюдавам какво се случва на борсата с цените на акциите Наистина трудно е. Трябва да живеем обаче в днешния свят и да приемаме фактите. Спомням си много добре какво се случи на 11 септември. Трябваше веднага да се намесим и да взимаме решение. Въпреки трагедията, която се случваше пред очите ни. През последните години дни, прощавайте, направихме така, че всички инфраструктури да проверим дали работят добре в, е, е, нормално в Япония. Една от моите отговорности тук, например, когато става въпрос за системата за сетълмент, която участват японските банки при купуването на ценни книжа. Говоря за институциите за сетълмент, разбира се, също така. Трябваше веднага да проверим и влязахме във връзка с нашите партньорки, партньори относно а, структурите, инфраструктурите, системите за плащане, за сетълмент. В Япония тази системи работят удовлетворително и получаваме непрекъснато а, удовлетворителни а, съобщения от тях. По отношение на по-широкия по ефект от всичко това – Разбира се, енергийният проблем е първия, който, разбира се, е, идва на ум. Какво ще се случи с доставките? Е, имайки предвид трагедията, водим тази дискусия с е, колегите в Германия и в други страни по отношение и атомната енергия. Така че това е първото. А второто, е въпросът свързан с несигурността, защото всичките тези несигурности, на които сме свидетели сега и Близки изток и на други места и финансовата криза, която съвсем не сме загърбили все още, това е още един пласт несигурност, който оказва отрицателно въздействие върху ръста. Така че да видим какво ще стане. Ако сравним обстановката през 1995 година а, земетресението, мисля, че всъщност не можем и да правим подобно сравнение, защото още не е приключил процеса. А, катастрофата все още се случва. Но ако видим какво се е случило в миналото, обикновено продукт, производителността, продукцията намалява, трябва да се е, възстановяват много неща. Когато виждате какво се случва с е, цените на борсата, и акциите. Виждате какво става и сега. Това е един и същи сценарий, но аз лично не съм убеден, не мога да правя оценка. Все още. Държавният дълг, публичният дълг в Япония също е друг източник на тревога. Трябва също така много внимателно да следим с времето. Йоза има следващия въпрос. Este parlamento lleva dos años Едно уточнение. Две години вече питаме комисията и я молим да изпрати предложения по отношение механизма за излизане от кризата. Комисията се прави, че нищо не се случва. И по-настоящем отново сме върнати на изходна позиция. Отново ги молим да ускорят процесите. Първи въпрос – когато Европейския съюз е, одобри решението за създаването на постоянен механизъм за изкупуване на държавния дълг на първичния пазар, тогава ние решихме, че Европейската централна банка би трябвало да продължи да купува държавен дълг на вторичния пазар. Или може да продължи да дава назаем пари на държавите членки, така че те сами да си купуват е, своя държавен дълг. Втория ми въпрос – евро, еврооблигациите и емитирането му и до ниво, което няма да застрашава а, обществеността. Те трябва да бъдат а, реализирани при положение, че има ликвидност на пазара, а, което означава, че по този начин ще може да се увеличи възможността за инвестиции и така нататък. Какво ще бъде намалението, ако един подобен пазар създадем, както в Америка бе създаден? Благодаря. Съвсем накратко ще отговоря. Трудни са въпросите. По отношение на първия въпроса за преодоляване на кризата, напълно сте прав. Наистина в цялата е, реформа на, е, на нормативната рамка и е, сме стигнали до, до този етап от развитието банките би трябвало по-добре да действат адекватно на ситуацията. Европейската орган, европейски орган току-що започва своята дейност наистина и комисията свърши много хубава работа. Uh, Но като че ли няма толкова много хъс в цялата работа и трябва да се плати цената за липсата на подготовка висави сегашната криза на финансовия пазар. И това ще бъде ключов приоритет за бъдеще. На второ място не мисля, че ЕЦБ трябва да дава кредитиране за купуване на държавен дълг на вторичния пазар. Yes. Uh, yeah. no, but I don't know how the primary... Не зная как ще заработи всичко това, какви са условията, още не е много неясно всичко това за мен. Искам да повторя казаното от мен. Централната банка не е създадена за да изкупува на вторичния пазар, освен за кратък период от време, когато наистина има механизъм. Но трябва да се разгледа този проблем от друг ъгъл, не от на Централната банка. Затова водим всичките тези дискусии сега. Разбирам Трудно е да отговоря на е, този въпрос сега. По отношение на еврооблигациите. По принцип е, нещата стоят по този начин. Ще има по-ликвиден пазар. Не знам колко базови пункта по-малко ще бъдат средно. При по-ликвиден пазар някои държави може да е по-висок или поне малко по-висок. По, е, например, в Германия лихвения процент много нисък сега, всъщност. Но ако механизма за стимули... стимулиране не е наред, тогава няма как нещата да се свършат. Ако има е, солидарност, механизъм за солидарност, той може да се използва. Е, Днес не разполагаме с много сериозна основа, що се отнася до е, стимулирането и солидарността. Знаете дискусията за сините, за е, червените облигации. Всичко това е много важно, но все още е, не е озряло времето за тях. Мисля, че е важно обаче да се продължи да се работи в тази посока, но все още не сме готови. Нямаме всички отговори. Благодаря. Остават ни два въпроса. Лиса, след това Астрид. Лиса, заповядайте. Е, благодаря. Винаги е удоволствие да се разговаря с вас. Имам следния въпрос. За нас, като представители на европейските граждани, е доста трудно да им отговорим, когато гражданите искат прости обяснения за фалитите на банки в еврозоната, за все още несъздадената структура за преодоляването на такива проблеми. Особено когато банката е твърде крупна за самата страна, в която провежда дейността си. Бихте ли развил по подробно евентуалната роля, която бихте играл в Европейската централна банка? Не само по отношение на системния риск, а и а, по отношение на а, банковата система. Ние бихме искали после да, да чуем едно европейско решение на финансовата криза. По-настоящем комисията предлага да бъдат създадени национални, отделни, не един общ европейски фонд, което противоречи на нашите очаквания – да вземем решението взето на 11 е, този месец, цитирам заключенията на Европейския съвет, ще направи така, че конкретните планове в съответствие с правилата на Европейския съюз да бъдат задействани е, при е, изпадане в уязвимо положение на определена банка и, и, и по-нататък се казва, че в усилията си да заздравят финансовата стабилност, националните органи могат да въведат национално законодателство за реорганизация на банките, изпаднали в затруднение, в пълно съответствие с действащото законодателство на Европейския съюз. Но всичко това води в страни от солидарността, от споделеното бреме. Вие какво ще кажете? Ми аз до голяма степен съм съгласен с казаното от вас до някъде и дадох отговор вече. А именно, че не сме напреднали, кой знае колко, по един съществен въпрос, а именно за преодоляването на кризи. Другото, е, когато засягате вие този крайно деликатен въпрос, за наблюдението на финансовата система. В добри времена, хайде да говорим за добрите времена, аз бих искал тази система да работи. Тоест и в добри, и в не толкова добри времена. В миналото, е, в добри времена, беше много трудно да се предупреждава за е, нереалистична експанзия на цени, на кредит. Е, аз председателствах един комитет по надзор на банките, който се занимаваше с тези въпроси. И когато ние констатирахме прекомерно е, нарастване на цените, например, на недвижимите имоти в дадена страна, обикновено представителите на страната се защитаваха, е, спореха с нас, твърдяха, че сме черногледи, че, е, че преувеличаваме. Поради като винаги съм смятал, че е необходим някакъв неутрален, добре осведомен орган, който да изпраща независими сигнали. Значи в добри времена, както казах, е, представителите на съответната страна просто не могат да бъдат убедени, че трябва да е, вземат мерки, за да се предпазят от черните дни. На практика как ще стане това не знам. Много е трудно, въпросът е много високо политизиран. И е, по отношение на всички политически намерения, е, главният въпрос е за реализацията им на практика. Що се отнася до реорганизацията на закъсалите банки. Прави се не малко, но главното е, че устойчивостта, гъвкавостта на системата не се разглежда в достатъчна степен днес. И днеска говорим за капиталови изисквания, за изисквания по ликвидност. Малко се говори обаче за институционалната инфраструктура, за, за институционалната архитектура. Дори при вас дебатът по този въпрос не е особено напред. Но с изключение на въпроса за централните контрагенти, там има, има напредък, но, но по останалите институционални въпроси, опасявам се, няма достатъчно напредък. И аз не съм склонен да обвинявам Европейската комисия за това. От самото начало на кризата Европейската комисия е, упражнява сериозен натиск. Извинявайте, аз не обвинявам комисията, просто се опасявам, че се отклоняваме от едно общо европейско решение в посока към отделни национални решения, което е крайно опасно. Да, да, съгласен съм с вас. Е, вие споменахте е, възможността да бъде създаден общоевропейски фонд за подпомагане на банките. Участвах в една специална група по този въпрос. В началото имаше голям ентусиазъм банките да плащат някаква такса, за да се набира такъв фонд за подкрепа. Всичко това си отиде. След това, след това се премина към идеята за данъци, данъци и то не за капитализация на тези приходи, а за финансирането на текущи разходи. Оттам е, настъпи разцеплението между отделните държави членки. Едните са за, другите са против и, и наистина потвърждавам, че нещата не вървят на добре. Да, благодаря. Последен въпрос, Астрид. Да, благодаря ви, госпожо председател. Господин е, Трише тук е, нееднократно ни предупреждава срещу въвеждането на данък върху финансовите транзакции на общо европейско равнище и съответно на нивото на еврозоната. Освен това, той, господин Трише, непрекъснато е заклеймявал пред нас и автоматичното адаптиране, адаптичното индексиране на заплатите е, към темпа на инфлация. Съгласен ли сте с господин Трише? Да, да, разбира се. Благодаря ви за двата въпроса. По е, данъка върху финансовите транзакции, госпожо, мисля, че въпросът трябва да бъде проучен, но аз вече заявих становището си. Аз не съм убеден, че тази мярка ще е, гарантира целта, на която аз държа, а именно преодоляването на ценовите колебания на финансовите пазари тази изключителна изменчивост, прекомерното разграничаване, е, е, различаване на е, борсовата цена от фундаменталната стойност са въпроси, които, опасявам се, данъкът няма да реши. Другият му аспект, разбира се, е, че това е един приходоисточник. И аз като централен бакер не би трябвало да се занимавам с това. Мога да кажа обаче, че дебатът по този въпрос е, вече е далеч по професионален, отколкото до сега. Е, и все пак, както ви казах, аз съм скептичен, що се отнася до възможността този данък да подобри механизма на установяване на пазарната цена. Въпросът за индексацията. Сега е много деликатен въпрос в собствената ми страна. Това, което е изключително важно, според мен, е да направим така, че да не се приеме един какъвто и да било е, механизъм, например механизъм на административно определените цени, който при някакъв шок, при при е, е, е, е някакви отрицателни е, е, събития на, на пазара на суровините, например, от към предлагането, да има някакъв автоматичен администриран механизъм, който да защитава някои от участниците на пазара, примерно някои заплати да бъдат индексирани за разлика от други. Отрицателният шок на предлагането фактически представя обедняване на цялата економика и е трудно да се приеме, Едни да носят последиците от такова едно обедняване, други не. И тук не става въпрос само за цената на доход, за, за политиката на доходите. Става въпрос и за е, рентабилността на, на търговските е, дружества. В Белгия, в Люксембург, мисля също е имаше такъв е, индексионен механизъм, крайно лош, във връзка с първия петролен шок. Между другото, крайно лош, защото наистина защитаваше само една част от населението. В Белгия ние в последствие променихме механизма на индексация, за да се опитаме да го изолираме този механизъм от такива шокове на предлагането обаче не е достатъчно стабилен. Опасявам се този механизъм в Белгия дори сега. И отново се е, говори за евентуално преразглеждане на индексационния механизъм. Тъй, че, примерно, когато настане криза на пазарите на, на суровини, е, да е, не се стигне до прекалено бързо компенсиране на е, порасналата себестойност на производителите. Ние фактически се опитваме да неутрализираме от части такива едни шокове. Например, е, нарастването на цените на, на, на тютюна и тютюневите изделия не може да води, видите ли, автоматично до индексиране на заплатите вярно е, че когато цените растат бързо и вашият механизъм не ги неутрализира достатъчно добре, се пораждат последиците, които виждаме днес. В Белгия темпа на инфлация е по-висок от средния за еврозоната. Обаче не само с механизъм на индексация може да се реши въпрос. Има го и въпроса за конкурентоспособността на страната нали, за а, способността на определени играчи на пазара да упражняват а, ценово въздействие върху него. Не само, не само чрез индексация. Е, разбира се, индексацията има своята роля, но не без тези оговорки. Тъй, благодаря ви. С това приключваме въпросите. Сега при закрити врата членовете на Европейския парламент ще обсъдят въпроса. Онези от присъстващите, които не са членове на е, Европейския парламент,